Колеги, е, време е да започваме. Е, преди да е, преминем към гласуване, по точка съобщение на председателя да ви кажа какви решения вземаха координаторите вчера на своето заседание. Първо, номиниране на докладчици. Извинявайте, това е може би най-дългото заглавие, което е успяла да измисли комисията, от как се съществува комисията по предложението за решението на съвета за сключване за транспортно споразумение и допълнително споразумение между САЩ от една страна и Европейският съюз и негови страни членки, Исландия и Кралство Норвегия. Координаторите смятат, че тъй като заглавието е толкова дълго, председателя трябва да изготви този доклад, както е нормално, съгласно процедурата. По отношение на споразумението за въздухоплаването с Швейцария, по принципа на ротацията се номинира докладчик от групата на АЛДЕ по сключването на споразумение за въздухоплаване с Бразилия. Координаторите потвърждават, че докладът ще бъде възложен на госпожа Тикао, след като тя приключи доклада за Бразилия, който подготвя в момента, по предложение за директива на съвета за преструктуриране на рамката за облагане на енергийните продукти и електричеството, като се има предвид преразглеждането на решението относно държавната помощ и ние видяхме, че сме възложили становището на ГУЕ. И ГУЕ отново първа в списъка като политическа група. И, заедно с съобщението от комисията, това е 12-та точка за интелигентната енергия, ще бъдат изготвени от Европейската обединена левица, Северна зелена левица. ГУЕ. Доклад на комисията по функционирането и резултатите на регламент 107 за правата на хората с увреждания, когато пътуват с самолети и съобщението за прилагане на регламент 206 беше решено да се даде доклад по собствена инициатива, който да обхване и правата на хората с увреждане, които пътуват с самолети. Стана дума дали не трябва двата въпроса да бъдат разделени, но координаторите решиха те да бъдат третирани заедно в един общ доклад. Доклад, ще бъде доклад по собствена инициатива, както казах, беше също така постигнато споразумение ЕКОСОК да подготви становище към този доклад по собствена инициатива и решението да се организира съвместно изслушване с Економически и социален комитет за правата на пътниците. Това ще бъде решено по-точно възоснова на мнението на докладчика и координаторите. Имаме работен документ, доклад, който се оценява приложението и въздействието на взетите мерки за системата за следяне на а, трафика, за надзор на трафика. Беше решено по този въпрос да не се прави нищо, а по отношение на съобщението на комисията за разработване на обща авиацион, общо авиационно пространство с Република Молдова беше решено да се номинира докладчик и съгласно принципа на ротацията. Тук е, този доклад ще бъде възложен на групата на европейските консерватори и реформатори, ЕКАРЕ. По отношение на на комисията за космическата стратегия на Европейския съюз беше взето решение да се номинира докладчик за становище. И тъй като ИТРЕ тук е водеща комисия, бе решено да се подготви доклад по собствена инициатива Итре ще разглежда този въпрос. Утре ще реши дали ще е, подготвя този доклад. Ако те е, изготвяте подобен доклад по собствена инициатива, ние пък ще направим становище за доклада. Разбира се, ако те решат да не правят доклад, ние не можем да правим становище. Сега, е, лостовете за ускоряване на растежа имаше прията препоръка от страна на координаторите по този въпрос. Същото се относя и до статистически, до документът за финансиране на борбата с измененията на климата. Работният документ за персонала, по който бяхме решили да съставим становище, оказа се че подобно становище не е необходимо, затова то отпада. От комисията по петициите получих е, петиция е, от е, превозвачите във връзка с изискванията, когато техните камиони са спрени. Искания на работещите в този отрасъл. В това искане се предявява претенция да се оборудват с климатични инсталации всички камиони. Препоръката на координаторите беше да се помене факта, че вече е стандартно климатична инсталация да имат камионите и то да тя да работи дори когато те са спрели, беше решено, онези, където, които нямат такава инсталация, да бъдат, е, да искам тяхното инсталиране. Също така ставаше дума и за едно устно изменение по пътната безопасност. По въпроса за комитологията, възраженията срещу мерките за регулаторната процедура на разрешителните за пилоти, не е още стигнало до нас, най-малко до юли ще трябва да чакаме. Преди да възразим срещу тази мерка, срокът е 3 месеца след получаването и затова координаторите решиха да поискат допълнителна информация от комисията и да обсъдят въпроса още един път по-късно, когато съобщението от комисията се получи при нас. Сега по точка разни приключването на а, проекта 100 а, бе решено да искаме разяснение за ефективността на транспорта в Европа, най-добрите практики и интегрирането на електрическите а, превозни средства. Възоснова на писмото на председателя и е, предложенията, които ще бъдат направени за 2011 година, координаторите решиха следното. Политическите групи се приканват е, да представят е, предложения за оставащата част от бюджета 2011, за да може координаторите да вземат решение на следващото си заседание на 20 юни. Срокът за предложенията на политическите групи е 6 юни. До тогава те трябва да бъдат внесени в секретарята. 6 юни тази година, разбира се. Почти свършвам. А, сега, катастрофата на Рейн. Като се има предвид разочароващата реакция на комисията във връзка с катастрофата на Рейн, свързана с кораба Волдорф, беше решено да се прикани комисията да дойде на следващото заседание на комисията на, а, по транспорта и да представи своите заключения във връзка с катастрофа. Във връзка с а, равенството между половете, получихме въпрос а, по този, от комисията по въпроса на жените, за да се изясни какво е положението на равенството между половете в Европейския парламент. По Комисията по правата на жените ще подготви редовния си доклад по този въпрос. Госпожа Тикал, нашия заместник председател, който отговаря по този въпрос, представи проекта отговор, който ще бъде преди представен и ако имате поправки или изменения, моля внесете, внесете ги в секретарията до края на юни. Участието на председателите на комисиите в делегации извън годишните квоти беше е, повдигнат от господин Госле от НЕП. Беше, координаторите се съгласиха председателите е, на комисиите да участват в тези делегации извън квотите. Беше решено този въпрос да бъде обсъден и по него да вземе решение бюрото. И накрая бюджета за 2012 беше решено след дълги прения по подготовката, която ще бъде превършена от комисията по бюджета до 3 юни. Координаторите решиха възоснова на доклада на господин Либератски и докладчика в Сянка следните три предложения. Първо, Европ, европейското културно и промишлено наследство – интерфейса на, за транспорта в Европа и а, туризъм и достъпност за всички. Това са трите основни пункта. С това приключвам а, доклада си за среща на координаторите. Господин Крамер, имате думата. Има една малка грешка. Имахме 2010 часа там които бяхме заявили и те бяха одобрени за бъдещето на Европа и интеграцията на, електри... на електрокари е казано, ние искаме обаче да се има предвид не само, не само колите, колите, а изобщо пътните превозни средства. Да, наистина, така е каза председател. Има ли някой друго нещо да каже относно срещата на координа... координаторите? Това очевидно е приемливо. Договорихме се по въпроса. Сега минаваме към следващата точка. Гласуването. Моля да погледнете всеки дали си е поставил картата за гласуване където трябва. Първо ще направя проверка. И така, правим пробно гласуване. Моля, гласувайте. Всички са гласували вече. Приключваме гласуването. Някой, нали, не мами? Не, всички се държат прилично днес. Така, тогава можем да преминем към първото реално гласуване проекто препоръка за второ четене на общата позиция на съвета за трансграничен обмен на информация относно нарушения на правилника за движение във връзка с безопасността. Доклад на Алан Сендърс. Цитата едно, изменение от, внесено от ли, госпожа Лихтенбергер. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 отпада. По-нататък 46 също отпада. Следва 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 48. Моля за гласувайте. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 от докладчика. Моля гласувайте за против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 и 51 идентични от господин Вандален и господин Бах. Гласувайте за, моля. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 49. Господин Рике. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15. Гласувайте за. Моля. Против, въздържали се, приема се. Изменение 16. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 52. За. Против, въздържали се, приема се. 17. Изменение от докладчика. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 55 става. Тъй като приехме изменение 17, гласуваме само за думите at least най-малкото и end of the Possibility за obtaining legal assistance и възможностите за получаване на правна помощ. Гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 53-то изменение за против, въздържали се, приема се. 56, казва председателят. Да, защото 17 е прието и 54 отпада. Гласувайте за 56, против, въздържали се, приема се. 57 има устно изменение от госпожа Сависар и господин Бах да се замени директива с рамково решение на съвета. Има ли възражения? Так тогава гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 58. Господин, господин Лихтенбергер за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 59-то отпада. Изменение 19 от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. 62 от господин Данелис. Само за думите и директива 9546 е са за, против, въздържали се, отхвърля се. 63. Сави Сари Бах пак с устно изменение, както и предишния път. Има ли възражения? Тогава гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 60-то отпада. 61. Кой е за, моля? Против. Въздържали се. При. Приема се. 64. Господин Данелис. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 отпада. 21. Моля гласувайте за, против, въздържали се, прието е. 22. Кой е за? Против, въздържали се, прието е. 23 и 24 заедно гледаме. Устни изменения, които имахме и предишния път. Няма възражение. Виждам тогава две, за двете гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Сега отиваме на изменение 25 от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. 69-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Изменение 26. Устно изменение от докладчика. Не виждам да има възражения. Гласуваме за, против, въздържали се, прието е. Сега, към приложенията. Изменение 70 и 71 заедно. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 27 изменение. Гласувайте, моля, за, против, въздържали се, приема се. 72 пада. 28 изменение. За, против, въздържали се, прието е. 73 отпада. Сега преамбюла. Изменение 31 Бълсайтис. За, против, въздържали се. Ще проверим гласуването по 37, е, извинете, 31 изменение. Моля, режим на гласуване. Един повече всъщност се оказва. Приключихме гласуването. Моля още веднъж да проведем това гласуване поради разминаване в бройката. За изменение 31 в режим на гласуване сме. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Приключваме гласуването. 22 за, 19 против, значи се приема. Изменение 32 от господин Рике. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим и това чрез електронното гласуване. Режим на гласуване, моля. Гласувайте. Приключваме гласуването. 16 за, 25 против, отхвърля се. Изменение едно от докладчика. Моля, загласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33. Имаме искане от АЛДЕ за разделено за първата част до сериозни пътни инциденти. И втората част е и санкционирани до Евро 70. Гласуваме първата част за, против, Възражение приема се. За втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. Моля гласувате за, против, въздържали се, прието е. Трето, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 отпада в този случай. Следва изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, прието е. А изменение 5, кой е за? Против, въздържали се, прието е. Колко дълго можем да караме в този дух? Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме по 38, но само първата част на изменение 38. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то изменение за, против, въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване изменение 36. От господин Рике в режим на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Приключихме гласуването. 28 за, 13 против, 1 въздържал се. Приема се. Изменение 37. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 от докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 39 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Отново от НП имаме един глас в повече. Така че трябва да извадим един глас, ако не възразявате. Всички ли гласуваха? Приключваме гласуването. 38 за 1, против 2 въздържали се. Приема се поздравление за госпожа Яла. Тук а, сменяме присъстващите на масата на водещите. Статистически декларации за преноса на стоки, преработен вариант, изменение 15 от господин Балсайтис. Моля, гласувайте за, против, възражение. Отхвърля се. 4 за, против, възражение въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 16 изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто, тринайсто и четиринайсте можем блок да гласуваме за, против, въздържали се, прието е. Приемат се. 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19 с устно изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Три, за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, най-напред. Предложението е изменено. Режим на гласуване. Ако всички са гласували, сега приключваме гласуването. 42 за, никой против, никой въздържал се, значи се приема. Но все още не сме приключили. Законодателна резолюция, режим, в режим на гласуване сме. Всички гласуваха, значи приключваме гласуването. 41 за, никой против и никой въздържал се, приема се. И е, сега разбирам, че ми давате мандат да продължа от тук нататък с преговорите с съвета а, и комисията. Благодаря. Сега. А, господин Де, Де Грандес, а, а, те ме извини.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 300 изменения на господин Вандален за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 с устното изменение, ако никой не възразява срещу устното изменение, разбира се, за, против, въздържали се, Приема се. 33-то за. Против. Въздържали се. Ще проверим 33-то. Това е 33-то на госпожа Лихтенбъргер. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 за, 21 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 34 за, против,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 е, сега минаваме по въпроса за сканерите, 60-то. След като 42 е оттеглено, сега минаваме към 60, 84, 77, 140, 159, 162, 5, 7 и 27. Гласуваме ги анблок. За. Против. Въздържали се. Ще проверим Гласуваме електронно под всички тези изменения. Начало на гласуването. От 60 до 27 гласуваме блок. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 14 за, 26 против, отхвърля се. Сега стигаме до компромисно изменение А. За, против, въздържали се, приема се. Това значи, че 45, 43, 44, 44, 47, 48, 49 падат. Сега, компромисно изменение Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 50-то на госпожа Лихтенбергер. За, против, въздържали се. Проверяваме по 50-то. Мисля, че е прието, но виждам, че хората почват да се уморяват от вдигане на ръце. Гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? по 50-то, прекратете гласуването и резултата 24 за, 18 против, приема се.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 Фактически 63-то отпада, каза председателя, тъй като 65-то бе прието, 64-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега последващата част, необходимост и съразмерност, за, по 66-то, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение С. За. Против. Въздържали се. Нека променим. Проверяваме по компромисно С. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 26 за, 16 против. Компромисно С е прието. Това значи, че 67, 68 и 69 отпадат се 75 81 надолу. Всички те отпадат. 75-то по последното изречение. Трябва да гласуваме по него. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега по 73-то, пак по последното изречение, за, против, въздържали се, то се отхвърля. И така, стигаме до 76-то на госпожа Лихтенбергер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 80-то за, против, въздържали се, Проверяваме по 80-то изменение, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 25 за, 16 против, няма въздържали се, приема се. 78 на госпожа Хикао. За, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 79-то. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Двадесет и четири за, 17 против. Приема се. 82 на госпожа Уилс за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 е оттеглено. 83-то пада. Извинявайте, казва председателя. 83-то на Аяла Сендер за, против, въздържали се. Не дигате ръка, ще проверим. По 83-то гласуваме електронно на Яла Сендер. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 28 за, 13 против и това изменение се приема. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 на госпожа Фостер за, против, държали се, приема се 89-то с устното изменение за, против, въздържали се. Проверяваме 89-то на господин Маринеско, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 26 за, 15 против, 1 въздържал се и това изменение е прието. Компромисно изменение Д. Гласуваме го на две части. По първата част до думите Райцен Дигнати, втора част започва думата Стресис. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Сега 91-93 и така нататък отпадат. Стигаме до 94 та на госпожа Фостер за. Против. Въздържали се, ще проверим проверка по 94-то на госпожа Фостер, начало на гласуването, всички ли гласуваха, прекратете. 29 за, 12 против. Приема се. Компромисно изменение Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Това значи, че е, параграфи, абзаци 18, 19, 21 отпадат а също така и следващите изменения до 106-то, което гласуваме сега на госпожа Уил за, против, въздържали се, отхвърля се. 109-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 112-то на господин Коза Разделно гласуваме. По първа част до инсулин, втора част от considers. Но втората част е отеглена, гласуваме само първата част на практика. За. Против, въздържали се, приема се. Сто и на госпожа Фостер. За. Против, въздържали се, Отвърля се. Компромисно изменение йод. За. Против. Въздържали се. Приема се. 115, 114, 120 и така нататък. До компромис приложение F всичките отпадат и след това гласуваме Компромисно изменение F. За. Против. Въздържали се. Приема се. ето така обичам да се гласува и сега. Всички последващи изменения до 138 Отпада 139 всъщност. 139 гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 144, което се включва след третия абзац. За, против. Ще почнем от... Гласуваме наново. По 144 на Ван Дален. За, против. Въздържали се. Ще проверим. Проверка по 144. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 13 за, 24 против. Отхвърля се. Сега защита на личните данни. Компромисно изменение Ж. За, против, въздържали се, приема се. И стигаме до изменение 150 на господин Лайтфрид. За, против, въздържали се, приема се. Сега компромисно изменение хаш за, против, въздържали се, приема се. 156 на Яла Сенда за, против, въздържали се, приема се. Сега компромисно изменение К. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така стигаме до изменение 168 на господин Лайхфрид. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме за забраната на течности, аерозоли и гелове. Е, компромисно изменение L. За, против, въздържали се, приема се. 173-то, 174-то, 174-то поправя се председателя на госпожа Уилс. За.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 Прекратете гласуването. 124 за, 18 против. Приема се 181 на госпожа Девейрак. За, против. Въздържали се. Приема се. 182 за, против. Въздържали се. Приема се. 184 за, против. Въздържали се. Приема се. Трябва да гласуваме за последното изречение на 183. За, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, при... приема се. Сега международни отношения. 189 е оттеглено. 190 отпада и стигаме до сканери за сигурност е, е, и стигаме до част от прембюла А. За, против, въздържали се, отхвърля се. Две. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Четвърто. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Шесто. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Осмо. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Девето. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение И. За, против, въздържали се, приема се. И в такъв случай стигаме до изменение 14. За, против, въздържали се. Проверяваме 14-то изменение на госпожа Уилс, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 за, 21 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 15 на Вандален за, против, въздържали се. Пак ще проверим по 15-то. Предполагам същия резултат, но начало на гласуването по 15-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И резултата 24 за, 18 против. Приема се 16 на госпожа Уилс за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 на госпожа Лихтенбергер. Приема се. 19. Извинявайте, казва председателят. Пропуснах ли нещо, казва той. 17 на госпожа Уилс, извинява се председателя. Гласуваме по него. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то вече гласувахме. 19-то на Яла Сендер за, против, въздържали се, приема се. 20-то отпада, 21 то на господин Лайфилит и на Фликенштайн. Гласуваме го за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се. Проверяваме по 22 на госпожа Лихтенбергер. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 за, 22 против, въздърж... Е, отхвърля се. 23-то на господин Бах за, против, въздържали се. Приема се. 24-то на госпожа Тикао за, против, въздържали се. Проверка по 24-то е, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 за, 17 против, приема се. 25 на госпожа Уилс за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега минаваме към становищата. Пети абзац, тъй като предишните отпадат за, против, въздържали се, приема се. Седми абзац за, против, въздържали се, отхвърля се. Осми абзац от становището на ЕМВИ за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети за, против, въздържали се. Отхвърля се. Десети за, против, въздържали се. Отхвърля се. Единайсти до 21 до 20 абзац отпада. Гласуваме 21 абзац от становището за, против, въздържали се. Ще проверяваме по 21 абзац за. А, гласувайте, моля, електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 за, 22 против и 21 абзац е отхвърлен. Сега в становището на Либе по първи параграф за, против, въздържали се, приема се. По втори абзац за, против, въздържали се, приема се. Третия абзац за, против, въздържали се, приема се. Четвърти за, против, въздържали се. Мисля, че четвърти а, не се приема, но ще проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 за, 22 против. Наистина прав съм. Отхвърля се. Шестия абзац от становището на Либе. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега девети абзац. Тъй като седми и осми отпадат, поради е, компромиса. Значи сега гласуваме 9 абзац за, против, въздържали се, приема се. 12 абзац е следващия, по който трябва да гласуваме за, против, въздържали се. Проверяваме по 12 абзац на начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 25 за, 17 против. Приема се. 23 абзац. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателното гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 37 гласа за, 2 против, 3 въздържали се. Приема се. И поздравление за докладчикът господин Деграндес Спасквал. По-нататък, пак смяна на Карула, ще гледаме проекто становище. на съвета за одобряване и пазарен надзор на дво и три колесни превозни средства и четири колки. Господин Зиле е докладчика. Започваме с изменение 4 от докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 33 и 34 са оттеглени, значи отиваме на изменения 5, 6, 9, 15 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 35. Госпожа Тикал. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение, предложение А, кой е за, против, въздържали се, прието е. И така, стигаме до изменение 14 по-нататък. Втората част на 37, госпожа Яла Сендер. Втората част на 37 за, против, въздържали се, прието е. Сега вече 14 за, против, въздържали се, приема се. 19, 20 21 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26. Всичките заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 40 41 за, против, въздържали се, приема се. И така. стигаме по-нататък до изменение 30. Точка в преамбюла 9. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Приемат. Тридесет и едно. Така всъщност отпада. Отпада, ако а, не се приеме блоковото а, гласуване, а, не се приемат блоковите изменения, които гласувахме преди малко. Трябва да гласуваме по изменение 1. Точка в преамбюла 3, изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. И сега вече стигаме до изменение 31. Две отпада, защото приехме изменение 30. 31. Госпожа Яла Сендер. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение Б. За, против, въздържали се, приема се. По-нататък стигаме до изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 39 за, никой против, двама въздържали се. Приема се. Поздравление, господин Зиле. И така, това означава, че чрез много сериозна работа и концентрация приключихме с сутрешната сесия. За това ще се върнем в залата в 15 часа, за да се занимаем с доклада на госпожа Саракияни за пакета за а, движението по пътищата. Благодаря.